Good morning, everyone. Добро утро на всички. Започваме с гласуването с първа точка. Предложение за директива на Европейския парламент за съвета за изменение на директивата за отпадъци. Докладчик Симона Бунафе. Първата точка най-напред измерение 366 за.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 Край на гласуването. Приема се. Изменение 367. Искат още един път. Разликата беше много голяма, но що ми искате да повторим гласуването? О, извинявайте, госпожо. Забравих си картата в другата комисия, но ще ми бъде донесена. Ще участвам в гласуването. И така, още един път. глас... Картата ми за гласуване пътува насам. тогава ще ни посочите как смятате да гласувате и ние ще отчетем и така. И така още един път изменение 366. Госпожа Стивен се за. Край на гласуването. Приема се. 367 изменение за. Против. Отхвърля се. Компромис едно а за. Против. Отхвърля се, но нека да проверим. Край на гласуването. Приема се. Компромис 1Б. Компромис 1Б пада. Преминаваме към компромис 50. За. За. Против. Приема се. Компромис 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 370 за. Против. Отхвърля се. И 33 за. Против. Отхвърля се. Изменение 371. Преминаваме към компромис номер 2. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 423 за, против, въздържали се, приема се. Отхвърля се. Изменение 43 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 436 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 339. Да проверим. Изменение 436 електронна проверка. Край на гласуването.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 Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. И 343 за, против, въздържали се, отхвърля се. И измерение 492 за, против, въздържали се.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 Възражали се приема се изменение 511. Също идентично компромис 15 за. Против въздържали се приема се изменение 514 за. Против въздържали се приема се изменение 516 и 517 заедно за. Против въздържали се отхвърля се изменение 518 18 за, против, въздържали се, отвърля се, изменение 500. Искате да проверим 518-то изменение? Добре, да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 58. За против, въздържали се, приема се изменение 519 за, против, въздържали се, отхвърля се компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. Имаме устно изменение 532. Ще го гласуваме, ако не възразявате. Гласуваме това изменение заедно с устното изменение. 532 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 55 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. Итра 50 за, против,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 Отхвърля се. Компромис 26. За. Против. Въздържали се. Приема се. Чудесен компромис, колеги. Преминаваме към страница 69 в списъка за гласуване. Изменение 460 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 459 за, против, въздържали се, отхвърля се. И тречети, Извинявайте. 515 изменение за против, въздържали се, отхвърля се. 457 за, против, въздържали се, отхвърля се. 457 изменение ще го гласуваме. Край на гласуването. Приема се, извинявайте. Хубаво, че помолихте да проверим. 959 то изменение. За. Против. Въз. Отхвърля се. Проверка. 959. А, приема се. Компромис 29 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 30 за, против, въздържали се, приема се. Из, изменение 106 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 31 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 32 за, против, въздържали се, приема се. И изменение 994 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 33 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 45 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 35 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2009 за, против, възражали се, приема се. Изменение 10-12. Е, сега проверяваме 2009 изменение. Край на гласуването. Приема се. И изменение 10-12 за против, отхвърля се. Проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 36. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 38. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 74 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 47. Проверка. 74-та страница. Край на гласуването. Приема се. 47. За. Моля, вдигайте ръка. Компромис 47. За. Против, въздържали се, приема се. Преминаваме към 10.54 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 10.56 и 10.57 заедно за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 37 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 39. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 6. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 40. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 41 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 42 за, против, въздържали се, приема се. ИТРЕ 92. Компромис 43 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 44 за, против, въздържали се, приема се. Измерение 1171 за, против, въздържали се. Да проверим. Край на гласуването. Приема се. 11.73 за, против, въздържали се, проверка. 11.73 Край на гласуването. Отхвърля се. Единайсет седемдесет и шест за. Против. Отхвърля се. 11.77 за. Против. Отхвърля се. 1178 за, против, отхвърля се. 1179 за, против, отхвърля се. 1180 за, против, въздържали се, отхвърля се. Можем да проверим 1180. Край на гласуването. Отхвърля се. 95. За. Против. Въздържали се. Приема се. 11.85. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 11.82. За. Против. Въздържали се. Приема се. 11.83. За. Пада. Извинявайте. Компромис 46. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 48. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 102 за, против, въздържали се, приема се. Измерение 12.35 и 12.36 заедно за. Моля вдигнете ръка за, против, въздържали се, приема се. Беше много ясно, но да проверим. 12.35 и 12.36. Край на гласуването. Приема се. 12.39, 12.41. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 12.42 за. Против? Отхвърля се. 12.43 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 143 за против, въздържали се, приема се. 12.44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12.46 и 47 заедно за, против, въздържали се, отхвърля се. И 303 за, против, въздържали се, приема се. 12.49 за, против, Въздържали се. Приема се. 12.50. За. Против. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. 144 за, против, въздържали се, приема се 104 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 25 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 51 за, против, въздържали се, приема се. Измерение 1255 за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 за, против, въздържали се, Приема се. Компромис 53 за, против, възражали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, приема се. 79 за, против, въздържали се, приема се. Изменение. 1284 за, против, кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. 12.86 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 56 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 27 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1294 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12.95 за, против, въздържали се, приема се. 13.00-13.01 заедно за, против, въздържали се, отхвърля се. 13.02 за, против, въздържали се, отхвърля се. 171 за, против, въздържали се, приема се. 172 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 71 за, против, въздържали се, приема се. Измерение 174 за, против, въздържали се, приема се. 175 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 57 за, против, въздържали се, приема се. Втора част на изменение 181 за, против, въздържали се, приема се. 182 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 75 за, против, въздържали се, приема се. И 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 58 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 193 за. А извинявайте, прескочих компромис 78 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 193 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 59 за, против, въздържали се, приема се. Поредица от идентични изменения 198 и 36 287. Гласуваме. За, против, въздържали се, приема се. Измерение 199. За, против, въздържали се, приема се. Шесто измерение. За, против, въздържали се, приема се. 215. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 60 за, против, въздържали се, приема се. 61 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 226 за, против, въздържали се. Проверка. 226. Край на гласуването. Приема се. Изменение 230 за, против, въздържали се, приема се. И за компромис 62 за, против, въздържали се, приема се. И 39 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 77 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 63 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 252 за, против, възражали се, приема се. 253 за. Кой е за 253 изменение? Против, Възражали се, приема се. Компромис 76. Искате да проверим. Да проверим 253. Край на гласуването. Приема се. Компромис 76 за против. Въздържали се. Приема се. Изменение 265 за против. Въздържали се. Проверка. Да проверим 265-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 266. Да. За, против, въздържали се, отвърля се. 267. За. 267. Преминаваме към 273 за, против, въздържали се, приема се. 275 за, против, въздържали се, отхвърля се. 276 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 81 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 18 за, против, въздържали се, приема се. 279 за, против, въздържали се, приема се. 264 за, против, въздържали се, приема се. 282 за, против, въздържали се, приема се. 283 пада. 287 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 65 за, против, въздържали се, приема се. Итре 17 за, против, въздържали се. Не съм сигурна, защото не вдигате ръка, така че да проверим. Итре 17. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 66. За. Против. Въздържали се. Приема се. И 320. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 67. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 24. За. Против. Изменение 327 за против възражали се приема се. Компромис 68 за против въздържали се приема се. 69 компромис за против въздържали се приема се. Изменение 29 за против въздържали се приема се. Компромис 70 за против въздържали се приема се. 351 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 за, против, въздържали се, приема се. 352 за, против, въздържали се, отхвърля се. 34-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 359 за, против, 358 за, против, въздържали се, приема се. 36, кой е за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се. Да проверим. Край на гласуването. Приема се. Компромис 72 за, против, възрали се, приема се 73 за, против, възрали се, приема се 364 за, против, въздържали се, приема се и 330 за, против, въздържали се, приема се и 330 и 331 за, против, въздържали се, отхвърли се. И 32 за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване доклада с измененията по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления! И сега окончателното гласуване по проекта за законодателна резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Има ли колеги, които не гласуват? Добре, ваше решение. И така, край на гласуването приема се. Поздравления за докладчика и всички, които работиха по този доклад.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 Следващата тема за гласуване е за е, сметища и отпадъци. Госпожо председател, може ли да изчакате малко, че не сме готови толкова бързо да стигнем до списъка с гласуване? Дайте ми, дайте ни една минута. Така, знаете темата, подгответе се. Okay? Така, можем ли да започнем вече? So prepare yourself to start on this one. So as I said, uh, again, rapporteur... Uh, Както казах отново, докладчик госпожа Бонафе, предложение а, за директива за депониране на отпадъци. Изменение 85. Кой е за? 85 за. Против. Въздържали се. Мисля, че е, се приема. Искате ли да направим проверка? Ето, моля. 85. Край на гласуване. Приема се. 86 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 8-7 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 8-8 за. Против въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, приема се. 89 за, против, въздържали се, отхвърля се. 90 за, против, въздържали се, приема се. 91 за, против, отхвърля се. Компромис 2 за против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 115 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за. I apologize. I apologize. Uh, 137. 137 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 138 за. Против. Въздържали се. Приема се. Нека да проверим. And it's closed. It's adopted. Приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 143 за, против, въздържали се, приема се. 151 за, против, въздържали се, отхвърля се. 152 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 316 за, против, въздържали се, отхвърля се. 153 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 160 за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, приема се. 26 пада. 26 за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, е, приема се. 27 прието, 21 и 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Две идентични, 163-164 за, против, въздържали се, отхвърля се. 162 за, против, въздържали се, отхвърля се. бива 31 за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, приема се. 34 за, против, въздържа... въздържали се. Проверяваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването.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 Затова проверих, не бях сигурна. И 3-4. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 52. За. Против. Въздържали се. Приема се. 50. Пада. И 3-8. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 65. За против, въздържали се, приема се. 66 за, против, въздържали се, отхвърля се. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 68 за, против, въздържали се, приема се. 69 за, Против. Въздържали се. Проверяваме. Край на гласуването. Приема се. 70 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 71 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 72 за Против. Въздържали се. Отново да видя въздържали се. Проверяваме. Не видях дигнати ръцете на някой от вас. Нека да проверим. 7-2 проверяваме. Край на гласуването. Приема се. И 3-9 за. Против. Въздържали се. Приема се. 7-6 за. Против въздържали се, отхвърля се. И 30 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим. Проверяваме и 30. Край. Отхвърля се. 7-7. За. Против. Въздържали се. Приема се. 80 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 7 за. Против въздържали се. Приема се. 8-1 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 8-2 за. Против въздържали се. Отхвърля се. И 3-11 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 8 за против, въздържали се, приема се. 8-3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8-4 за, против, е, приема се. И 3-12 за, против, въздържали се, приема се. Сега вече окончателно гласуване за проекто доклада с измененията. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика. Сега гласуваме за проекто законодателната резолюция. Там има изменение. Изменение 30. Първо гласуваме за него. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сега вече гласуваме по законодателната резолюция, по електронен път. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се. Поздравления отново на госпожа Бонафе и всички, които работиха по досият. Okay, so we vote now on uh, the proposal for a directive on we. Предложение е, за директива е, за отново с е, госпожа Бонафе. Започваме с изменение 39. Кой е за? против, е, отхвърлена. 41 за, против, е, приема се. 42 за, против, отхвърля се и 312 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1 за. За е, компромис 1, моля. Благодаря. Против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 против, въздържали се, отхвърля се. 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. И 319 за, против, отхвърля се. И 321 за, против, въздържали се, отхвърля се. 69 за, против, въздържали се, отхвърля се. 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7-1 за и ИТР 23 заедно за, против, въздържали се, отхвърля се. 7-2 за и, с, и 24 за, против, въздържали се. Отхвърля се 7-3 за, против, въздържали се, проверяваме. Край на гласуването. Отхвърля се. И 3.25 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7.4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7.6 и 3.26 за, против, въздържали се, отхвърля се, 7-5 за, против, въздържали се, отхвърля се, 7-7 за, против, въздържали се, приема се, 27 итре за, итре 27 за, против, въздържали се, отхвърля се, 7-8 за, против, въздържали се, отхвърля се, 28 за, против, въздържали се, отхвърля се, 7-9 за, против, въздържали се, приема се. Добре. Проверяваме 7-9. Край. Приема се. 83-29 за против, въздържали се, отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 9-2 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9-3 за, против, въздържали се, отхвърля се, 9-6 и 9-8 за, против, въздържали се, отхвърля се, 9-7 и 9-9 за, против, въздържали се, отхвърля се, 20 за, против, въздържали се, отхвърля се, и 3 и 2 беше заедно с това, 21 за, против, въздържали се, приема се, 22 за, против, въздържали се, приема се. И 3 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 за, против, въздържали се. Приема се 26 за, против, въздържали се.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 Добре, добре. 31 за. А, добре. Приема се. И 3-5. Пада. И 3-6 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 33 за. Против. Въздържали се. Приема се. 34 37 за, против, въздържали се, отпада. 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2 за, против, въздържали се, приема се. 36 за, е, отпада всъщност, за 2 приехме. 37 за, против, въздържали се, приема се. И 38 за, против, въздържали се, приема се. И 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 10 за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. И 311 за, против, въздържали се, приема се. Сега, окончателно гласуване по проекта доклада с измененията. Моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Поздравление. Сега гласуваме няколко изменения по проекто законодателната резолюция и тредно за. Против. Всички са против. Отхвърля се. Изменение 18 за а, те са идентични. Е, изменение 19 за, против, отхвърля се. И сега гласуваме е, проекта законодателната резолюция. Моля, гласувайте по електронен път. Приема се отново поздравления за госпожа Бонафе за работата по доклада. We could have done something more. It's yes. just yeah. yes. you went so fast. <laughs> they Uh, so, dear colleagues, uh, this concludes our vote. Уважаеми колеги, с това приключихме с гласуванията за сутринта. Ще продължим да гласуваме след обед. Ако разполагахме с списъка за гласуване, можехме да гласуваме и сега, но доколкото разбирам, списъците все още не са тук. Ще прекъснем до 11 часа. В 11 часа към нас ще се присъедини министърът на устойчивото развитие и околната среда в Малта. Ще се видим в 11.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

Hello, dear colleagues. If we are ready... Здравейте, уважаеми колеги! Ако сте готови, предлагам да започнем с следващото заседание. За мен е удоволствие да приветствам с добре дошъл представителя на Малтийското председателство, министър Ферера. Днес той ще обсъди с нас приоритетите на Малтийското председателство. С удоволствие ще ви слушаме, Ваше превъзходителство. Имате думата. Благодаря, госпожо Валян. Нека първо се възползвам от възможността да ви поздравя с избирането ви за председателка на тази престижна и важна комисия. Преди да продължа отново на английски. Ще се обърна към вас на родния си език, на малтийски. Уважаеми колеги, уважаеми членове на Европейския парламент, за мен е чест да участвам в днешното ви заседание. Благодаря ви за възможността да ви представя приоритетите на Малтийското председателство и да обсъдя с вас по-подробно работата, която ще извършим през едните месеци. Както ще разясня и по-нататък, Малтийското председателство ще се опита отново да постави европейските граждани в центъра на работата на Европейския съюз – областите, в които работи вашата комисия. Измененията в климата, общественото здраве, околната среда и продоволствената сигурност имат пряко отражение върху благосъстоянието на гражданите. Изключително важно ще е да си взаимодействаме в тези области. През изминалите 60 години Европейският съюз се смяташе за образец по отношение на просперитета, развитието и мира. Това бе благодарение на същината на европейския проект, на неговите основатели, в момент в когато се проявяваше скептицизъм по отношение на този проект. Сега, 60 години по-късно, Малта има честа да председателства съвета на Европейския съюз. Сега е моментът да обърнем поглед назад към изминалите 60 години. На всички нас се пада задължението да опазим постигнатото до тук, да излезем към гражданите с послание за ползите от европейския проект. Понякога тези ползи остават на заден план. Европа се нуждае от нова динамика – Неодавнашните събития в Европейския съюз ясно демонстрираха необходимостта от доближаване на Съюза до гражданите, от това да им разясним важните действия, които са били предприяти с цел даване на по-добри възможности на гражданите, така че гражданите да постигнат своите цели. Политическите събития от изминалата година оставиха своя отпечатък. Сега повече от когато и да било се нуждаем от реформи. Повече от когато и да било трябва да сме колкото се може по-близо до гражданите. Случилото се през изминалата година разтърси из основи европейския проект. Малта е готова да внесе своя принос към европейския проект по линия на председателството на ниво съвет. Ще си взаимодействаме и с вас, за да изградим един по-силен Европейски съюз. Шест месеца са изключително кратък период. Поставили сме си амбициозни цели, искаме да постигнем напредък по европейския проект. Едновременно с това сме и реалисти. Знаем пред какви ограничения сме изправени но и знаем какви са целите, които трябва да постигнем. Искаме да влезем в ролята на честни посредници, не искаме да работим зад колисно. Ще си взаимодействаме с Европейския парламент в дух на откритост и сътрудничество. Нашият министър, заместник министър-председател, министърът на финансите ни, както и лидерът на опозицията, всички са били членове на Европейския парламент. Това показва, че ние в момента сме в състояние да проумеем целите ви, осъзнаваме колко е важно да се работи в името на европейските граждани. Съгласно договора от Лисабон, Европейският парламент разполага по отношение на законодателната дейност със същите правомощия като съвет. Вие сте преките избранници на европейските граждани. Радвам се, че ще работя с вас по много важни законодателни предложения. Гордеем се, че именно в този момент поемаме председателството. Ще се ръководим най-вече от необходимостта да дадем нов тласък на европейския проект, да го доближим до европейските граждани, да се опитаме да подобрим техния живот, както и живота на заинтересованите страни. Във връзка с това сме очертали 6 приоритета – иммиграцията, сигурността, вътрешния пазар, политиката по отношение на съседните ни държави, социалното приобщаване и морското дело. Няма да се впускам в подробности, но с ваше позволение, госпожо Валян, ще се спра върху онези моменти, които са от значение за ресора на вашата комисия. Ще се спра върху конкретните приоритети на Малтийското председателство, отнасящи се до работата на вашата комисия. Преди това, нека ви информирам, за това как ще процедираме, когато ви представяме приоритетите си. Аз ще работя по околната среда, измененията в климата и фитосанитарните въпроси. А моят колега Крис Върн, министърът на здравеопазването, ще работи по общественото здраве и въпроси свързани с безопасността на храните. За първи път Малта поема председателството на съвета на Европейския съюз. За нас това е както огромна чест, така и предизвикателство, за което се подготвихме щателно. Обеден съм, че ще можем да излезем с силна програма, която ще допринесе за опазването на околната среда, за работата по фитосанитарната и ветеринарната политика, както и за работата по отношение на измененията в климата. Работихме в тясно сътрудничество с другите си двама партньори в рамките на председателството Холандия и Словакия. Благодаря им за постоянното ни и отлично сътрудничество. Сега ще се спра върху няколко ключови теми, по които ще работим по време на председателството си. Измененията в климата, кръговата економика, програмата до 2030 година и антимикробната резистентност. Първо, измененията в климата. Радвам се, че влезе в сила Парижкото споразумение и че Европейският съюз продължава да е на преден план в рамките на международния процес. Въпреки това, трябва да опазим динамиката на този процес. Европейският съюз трябва да продължава да служи за пример, да продължава да е амбициозен и надежден партньор по време на преговорите в световен мащаб. Малтийското председателство ще продължава да отдава приоритетно значение на досиетата за отраслите от СЕТЕ и тези извън СЕТЕ. СЕТЕ е от изключително голямо значение за постигането на целите на Европейския съюз по рамката до 2030 година и по Парижкото споразумение. Осъзнаваме, че една силна, добре функционираща система, предоставяща стимули за инвестиции в нисковъглеродни иновации, ще допринесе за конкурентоспособността на Европейския съюз. Необходима е такава система. Едновременно с това СЕТЕ трябва да бъде упростена, като се запази благоприятното и въздействие върху околната среда. Съветът обсъжда отделните възможности за подсилването на тази система. Малтийското председателство ще продължи разговорите по този този въпрос. Ще надградим над напредъка, постигнат от словашкото председателство, за да разработим колкото се може по-бързо общ подход. Ще се спрам и върху успеха, постигнат от вашата комисия по време на гласуването. Ще се свържем с вас, когато назрее момент. Малтийското председателство иска също така да постигне напредък и по предложението на комисията за регламента за разпределяне на усилията във връзка с целите на Европейския съюз за намаляване на емисиите. Отново ще надградим на добрата работа на словашкото председателство. Работата по предложението за разпределяне на усилията ще бъде допълнена от работата по предложението за земеползването, промените в земеползването и горското стопанство. Това предложение ще от голямо значение с цел запазване на амбициозните цели цели на Европейския съюз в борбата срещу измененията в климата. Заедно с съвета ще определим кои са основните въпроси. През едните месеци ще работим по постигането на споразумение за предложението на комисията за отраслите извън СТЕ. Освен това, председателството ще продължи да следи напредъка на Европейския парламент ще поддържаме връзка с вас по тази тема и в бъдеще. Друг важен въпрос, по който ще трябва да работим, са резултатите от неодавнашното общо събрание на ИКАО. Комисията възнамерява да излезе с ново предложение, което да включи въздухоплаването в схемата за търговия с емисии. Така ще се сложи край на действащата към момента дерогация, така нареченото спиране на часовника. Готови сме да работим в дух на градивно сътрудничество с Европейския парламент, така че да се постигне своевременно споразумение по този важен въпрос. Втората тема, по която ще говоря е кръговата економика. Нека препотвърдя ангажираността на съвета за преход към кръгова економика. Тази ангажираност бе ясно заявена в заключенията на съвета от юни 2016 година. Потенциалните ползи от кръговата економика са огромни. Обеден съм, че приятият от комисията пакет ще е важна крачка напред към прехода на европейската економика към един по- ефикасен по-устойчив модел, като същевременно се запази и конкурентоспособността на економиката. Доброто управление на отпадъците, в това число предотвратяването на генериране на отпадъци и повторната употреба на материали също е много важна тема. Ще продължим да работим по този въпрос заедно с съвета, като отново надградим над значимия напредък, постигнат от предходните председателства. Председателството е готово да продължи работа Готови сме да работим усилено, да си взаимодействаме с Европейския парламент с цел започване на преговори на първо четене. Във връзка с това отблизо следим промените тук в Европейския парламент. Доколкото разбрах, Гласуването по доклада на госпожа Бунафе днес е било много успешно. Поздравявам я. Третият въпрос, върху който ще се спра, е програмата до 2030 година. Програмата за устойчиво развитие. Срещата на високо равнище по въпросите на устойчивото развитие на ООН се състоя през септември 2015 година. Тя даде значим тласък на този процес, така че Европейският съюз да може да постигне 17-те до 2030 година. Има все още много какво да се направи на ниво Европейски съюз и на ниво държави членки в редица области на политик. За това. На 19 септември комисията излезе с съобщение под заглавие Следващи стъпки към устойчиво бъдеще. Това съобщение бе представено на съвета на министрите на околната среда. Малтийското председателство планира среща на ниво министри на 28 февруари, на следващия съвет на министрите на околната среда. Там ще бъдат обсъдени целите до 2030 година и по-конкретно политиката в областта на околната среда. Освен това, през юни на съвета по общи въпроси ще излезем с заключения. Това ще бъде цялостен наш отговор на съобщението на комисията. Ще излезем и с насоки за по-нататъчна работа. Председателството се поема от нас в момент, когато Европейският съюз се намира на важен кръстопът. Става дума за антимикробната резистентност и опасността, която тя представлява за безопасността на храните, за устойчивото развитие и за човешкото здраве. Европейският съюз се подготвя да преразгледа ангажиментите си в тази област, като приеме преразгледан план за действие за антимикробната резистентност до края на нашето председателство ще вземем предвид заключенията на съвета по въпроса от юни 2016 година. Съветът ще продължава да бъде активно действащо лице в това отношение. Досиетата за медицинските фуражи също са важни във връзка с това. Затова призовавам съвета да постигне конкретен, значителен напредък. Освен темите, върху които се спрях до тук, трябва да обърнем и по-специално внимание на някои други законодателни предложения. Работим по приключване на работата по приемането на протокола от Кортенберг. Приветствам усилията предприяти от словашкото председателство. Искам да благодаря и на вашия докладчик Стефан Ек, както и на Европейския парламент. Приветствам усилията ви за постигането на споразумение на първо четене по проекто регламента за живака. Първата конференция на страните е запланувана за месец септември. Друго досие е предложеното изменение по регламента Евро 5-6. Готови сме заедно с Европейския парламент да проучим вероятните решения на все още нерешените проблеми, така че да се стигне и до споразумение по време на председателството ни ще има и други инициативи, например по съобщението на Комисията за ползите от европейската екологична политика. Има предложение тази политика да се преразглежда редовно. На 28 февруари ще се състои съвет на министрите на околната среда. На него ще обсъдим въпроса за озеленяването, екологизирането на европейското полугодие. Ще има и проверка на пригодността на директивата за птиците и местообитанията. Съветът през декември 2015 излезе с заключения, в които подчерта колко е важно да се опазят настоящите цели по отношение на опазването на околната среда. Много е важно целите в тази директива да останат все така амбициозни. Приветствам процеса по проверка на пригодността на тази директива. Констатацията от него е, че тя е пригодна за целта. Въпреки това, има все още много какво да се направи по отношение на прилагането и на постигането на съгласуваност между държавите членки, както и по отношение на финансирането. Във връзка с това очакваме плана за действие на съвета. Ще се състои среща на ниво министри в Валета на 25 и 26 април. Среща по въпросите на измененията в климата и екологията. Ще се спрем върху отпадъците в морската среда, стратегията на Комисията за пластмасата и приноса на екологичната ни политика към океаните и моретата. Ще поставим силен акцент върху морската околна среда и програмата за син растеж. Очаквам да проведем ползотворни разисквания по тези важни теми. Тази среща на ниво министри ще се състои едновременно с среща на ниво министри на Средиземноморския съюз, също в Малта. Там ще бъде приета окончателната програма за сигурност в региона на Средиземноморието. Целта на тази програма е да се постигнат ползи на много нива, не само по отношение на морската среда. Ще си взаимодействам тясно с вас в бъдеще, за да постигнем конкретни резултати по ред въпроси и в ред области на политик. Така ще можем да покажем и какво може да се постигне. Ако работим заедно на европейско равнище, ще допринесем за по-доброто здраве и по-доброто качество на живот на нашите граждани. Благодаря, господин министър. Много интересен и натоварен дневен ред и ние искаме да си сътрудничим с вас, за да се приеме и реализира на практика това законодателство в интерес на гражданите. Сега, както обикновено, започвам с координаторите от политическите групи. които ще задават въпроси или ще правят коментари. Всеки ще има право на две минути. Първият оратор е от името на НП, господин Иво Белет. Благодаря, госпожо председател. Добро утро. Благодаря ви за присъствието, господин министър. Желая успех на Малтийското председателство в интерес на парламент Европейския съюз. Говорихте с споразумението от Париж. Процесът е крехък, не е нужно да споменавам това, което се случва в Съединените щати, но трябва да спазваме своите ангажименти. Става дума не само за климата, енергетика и така нататък. Споменахте търговията с емисии. Знаете, че преди коледа приехме добър компромис в нашата комисия. Той ще бъде гласуван в пленарна зала през февруари. И имам няколко въпроса за това какво мислите за текста, който приехме в парламента. Позицията на парламента е добър баланс между емисиите намаляване на емисиите и от друга страна недопускане на въглеродното изтичане или изнасянето на работни места. Каква е вашата позиция за този текст? амбицията е ясна. Какво мислите вие за нея? компенсирането за косвените разходи, на което държат много важни сектори. И това беше важно съображение, когато приемахме балансираното решение. Също така, механизмът за приспособяване и адаптиране на въглеродните граници. Второто досие, разбира се, е въздухоплаването. Споменахте механизма да се спре часовника, то наближава. Очакваме предложението на Европейската комисия. Вашата позиция ще бъде тази на честен посредник. Парламентът и Комисията по околна среда предложи 50% от полетите в Европейския съюз да бъдат включени в рамките на търговите с емисии. Готов ли е съвета да подкрепи това? И последният ми въпрос, госпожо председател, е свързан с корабоплаването приехме ясна позиция в нашата комисия, за да насърчим сектора за по-нататъчно съкръщаване на емисиите и регулация вътре в сектора, ако това не е възможно по време на следващото десетилетие, да се интегрира корабоплаването, говорим за корабоплаването вътре в Европейския съюз, в системата за търгия с емисии. Какво е вашето мнение по този аспект? Благодаря за коментарите. Госпожа Дали. Благодаря, госпожо председател. Добре е, дошъл господин е, министър в Комисията по околна среда приоритетите, които бяха представени от председателството, като на приоритети, които биха довели до сезаеми резултати, които да доближат Европа до устойчиво развитие. Общественото здраве е също много важно за нашите граждани. Аз ще се спра на споразумението от Париж. Мисля, че това е възможно. Мисля, че имаме възможност да надграждаме върху това споразумение. След. Надяваме се, че след че конференцията в Маракеша ще даде резултати. И имам и някои въпроси. Най-напред говорим за измененията в климата. Какви са амбициите на Малтийското председателство а, за стратегията за адаптиране? И във връзка с този въпрос, в парламента държим много на някои законодателни актове, системата за, схемата за търговия с емисии, но и законодателство, свързано с, с разпределяне на усилието. Какво ще направи председателството, за да се придвижат тези два акта напред? как гледа председателството на преговорите между институциите. Освен това искам да спомена едно досие, което споменахте. Много е положително това, което каза Малтийското председателство, че иска да види дали има възможност да се постигне напредък по Евро 5 и Евро 6. Като парламент искаме да се намалят емисиите от автомобили. Искаме да чуем какви са амбициите на председателството, за да можем да предприемем конкретни стъпки с оглед на конкретни резултати. Госпожа Гърленки има думата. Благодаря, госпожо председател. Господин министър, имам въпроси по две теми. Първо, най-напред искам да благодаря е, конкретно на вашия министър-председател за речта му в пленарната зала, в която той спомена Брексит и историческите връзки между Малта и Обединеното кралство. Речта беше много премерена и удачна. Би ми се искало и други да бъдат толкова добре премерени. Каква работа планирате в съвета? Вие сте наясно с това, че ние в тази комисия и парламента обсъждаме последиците от Брексит. Ние работим по доклади, по които работи и комисията, както знаете. Каква работа смятате да осъществите в съвета? Смятате ли да действате изпреварващо или пък да реагирате на събитията? На събитията? Аз мисля, че би трябвало да бъдете максимално активен. Като британски е, депутат. Аз много се вълнувам от е, Брексит, но също така и от е, лова на птици в Малта. Комисията излезе заключението, че проверката за местообитанията на птиците отговаря на изискванията. Аз се притеснявам от освобождаването за Малта за определени птици. Какво ще направите, за да не стане така, че ловът да застраши биоразнообразието? Ще положите ли усилия комисията да постигне напредък? Как ще повлияе това върху националните мерки преди сезона за лов на птици? Благодаря, госпожо Гърлинг. Сега за либералите господин Мазуронис. Благодаря, уважаеми господин министр. Най-напред пожелавам ви успех лично на вас и на вашата страна по време на председателството. И имам въпрос, свързан с енергийната ефективност – и финансирането за санирането на сгради. Аз съм от Литва и до 2012 година процесът на саниране на жилищни сгради беше изоставено от дълги години. Основният проблем беше липсата на финансиране. Нямаше достатъчни стимули хората да инвестират в саниране на големите жилищни блокове. През 2013 година Литва въведе нов финансов модел за стимулиране на санирането с използване на европейски средства. От тогава насам 2000 е, жилищни сгради бяха санирани, но Литва носи, Литва получава повече получава голям брой и молби от граждани за саниране и броят на тези молби е по-висок от финансовите възможности. Един от вашите приоритети е ревизиране на пакета за енергийна ефективност с цел намаляване на потреблението на енергия в жилищните сгради. Господин министър, можем ли да очакваме някакви инициативи, инструменти, които да дадат е, стимул за санирането във всички държави членки. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Госпожа Конечна. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, ще се спра върху казаното току-що от колегата. Казахте, че една, един от приоритетите ви е пакетът за енергийната ефективност. Имам конкретен въпрос. Какъв според вас ще е графикът на преговорите по това толкова важно досие в съвета? Имам и още един въпрос. Председателството на съвета ще може ли да разработи общ подход в тази област? Словашкото председателство не успя да го направи. Не успя да го направи за схемата за търговия с емисии. А това досие е много по-сложно. Затова бих искала да знам какъв според вас ще е графикът на преговорите реформирането на СТЕ и регламента за разпределяне на усилията. Словашкото председателство не успя да разработи общ подход по тези въпроси. Смятате ли, че имате по-големи шансове за успех? Какви конкретни планове имате? Продължава ли да въжи същият график по тези теми? Има ли вероятност да започнат тристранни разговори? Словашкото председателство заяви, че досието за разпределяне на усилията и досието за земеползването, промените за земеползването и горското стопанство ще бъдат обсъждани заедно и че съветът ще излезе с позиция пред парламента най-рано през март. Какво смятате вие за графика? Мислите ли, че имате шансове за успех или че ще ви сполети същата съдба като словашкото председателство? Тоест, че няма да постигнете нищо. Аз лично бих била много разочарована, ако се блокира работата по тези толкова важни теми, заради съвета. Благодаря, госпожо председател. Искам да се позова на една от целите на вашето председателство за морето. Вие говорихте за синия растеж, за министерската среща, 23-24 април, която ще се занимае с повечето от тези въпроси. Спомен... И аз съм от страна, която е на Средиземно море. Ситуацията в Средиземно море е катастрофална. И много въпроси се натрупват. Достъп до риболова, последиците от измененията в климата, за химическото замърсяване, замърсяването с пластмаса, външни чуждите видове, инвазивните видове, които все по-често се настаняват в нашето море. С други думи, е, спектъра от въпросите е много широк. Сега има Международното управление на океаните и ще започнем да обсъждаме тези въпроси с господин Вела, но е, като страна, която е на Средиземно море, мисля, че би трябвало да проявите интереса към тези въпроси. И накрая, във връзка с измененията в климата, казахте, че споразумението в Париж е още крехко, тъй като едва сега започва да се изпълнява Европейския съюз. Трябва да продължи да изпълнява своята лидерска роля и също така е, споменахте и схемата за търговия с емисиите, споменахте за разпределенето на усилията, Целта на Европейския съюз за намаляване с 45% в 2030 година, но това не е достатъчно, за да останем под 2 градуса няма да стигне за 1,5 градуса. Затова има нужда от спешни действия, насочени срещу измененията в климата преди 2013 година. Ще дадете ли ясен сигнал за ясни намерения в тази насока. А, сега а, от а, името на ЕНС. Благодаря, госпожо председател, господин министр. Сред целите за околната среда програмата на Малтийското председателство предвижда ефективно, е, ефективна економика, насочена към конкурентоспособност и ефективност. Тук възниква два въпроса. Най-напред не смятате ли, че този императив за способност, който фигурира в договора за функциониране на Европейския съюз, е нов стимул за изнасяне на произ... европейските производства в чужбина? при е, отсъствието на европейска защита. Освен това, как ще се примирят изискванията за способност с екологични цели, които са все по-амбициозни, мейки предвид, че е, глобалната конкуренция е безмилостна и не се интересува от околната среда. Що се отнася до целите за намаляване на емисиите, Малтийското председателство може би ще обърне особено внимание по, географско, при, по географски съображения промените в квотата за емисиите. Не смятате ли, че изпълнението на реформата, предложена от комисията, би трябвало да се реализира в тясно взаимодействие с, с Международната морска организация, която е легитимният орган да предприема мерки в тази област. Програмата на Малтийското председателство не, уточня, не дава уточнение по този въпрос и най-сетне каква е позицията на вашето председателство за намаляване на въглеродните емисии в секторите, които не влизат в а, е, а, е, секторите на системата за търговия с емисии, като енергийна ефективност на гражданите? Благодаря за вниманието. Благодаря, колеги. Господин министър, предлагам да вземете думата, за да отговорите на въпросите от първия кръг. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми да поздравя уважаемите депутати за толкова важните и конкретни въпроси. Те покриха ред теми, най-разнообразни, някои от тях е, в процес на развитие, ще е, се опитам максимално е, ефективно да отговоря на различните въпроси. Първият въпрос беше от господин Иво Белет и съвсем закономерно имаше много въпроси за досието схемата за търговия с емисии. Парламента изразява своето нетърпение и е, нека да кажа, че съвета ще продължи дискусиите с цел да се постигне общо съгласие, възможно най-скоро. Нивото на амбиции е много високо и съветът има амбицията да изпълни Европейския съюз с международните си ангажименти и да остане надежден партньор в е, преговорите за борба с климатичните промени. Има различни варианти за подсилване на схемата за търговия с емисии и те сега се обсъждат в съвета, различни сценарии, различни идеи. Това подлежи на обсъждане на ниво съвет. Ние работим с всички страни членки, за да се работи по съответното досие. От е, две години се работи по него. Сега обсъждаме основните недорешени въпроси, за да се стигне до обща позиция, възможно най-скоро. Нерешените въпроси са няколко. Вие попитахте, които са. Кои са, е, кои са те? Първо, да няма е, коефициент, е, коригираща коефициент през отделните отрасли, да не се получи изнасяне на производствата в режими с по-малки изисквания. За мореплаването е, председателството продължава да подкрепя усилията, е, постигнати от Международната организация по мореплаване. Е, разглеждат се предложенията за мореплаване и въздухоплаване. Това е международният аспект, който отразява не само европейските интереси. И за това е необходимо да преговаряме с международните организации в тези области. Ще продължим с тази дейност. Колегата ми от Малта, господин Дауни, зададе въпрос за адаптиране към климатичните промени. В е, Париж се сложи акцент именно в такива допълнителни дейности. И този дебат започва сега и в Европейския съюз. Стратегията за пригодяване към е, климатичните промени се разработва в момента от е, комисията. Очакваме да бъде приета във втората половина на 2017. Е, за съжаление, е, за нас, за съжаление, е след нашето председателство. Разбира се, ние ще работиме по тази толкова важна тема. И е, когато се стигне до разговорите за прилагане на стратегията за пригаждане към климатичните промени ще има не официална среща на върха по тази тема. Друг много важен въпрос от на колежката Дали беше за регламента Евро 5-6. Както казах, Европейското председателство е готово да разглежда темата заедно с е, Европейския парламент за да се търси е, решение на проблемите. Става дума за предложението, изменящо съответния регламент. Примерно, задължително е, въвеждане на норми за потребление на гориво и други. Вече има споразумение между съзаконодателите, има срещи на тристранно ниво. Така че по същество съществува общо съгласие. Ще подпомагаме, разбира се, е, преговорите, е, за да се постигне споразумение. Има и чисто процедурни законодателни въпроси, които трябва да бъдат решени. решени. И смятаме да ги обсъдиме по време на нашето председателство. Коментира се и въпроса за Брексит. Госпожа Гърлинг направи това. Очаквах подобен въпрос и в уводните си думи казах, че минаваме през трудни времена в Европейския съюз. Да, бурни времена. И Брексит определено е една от темите, които създава именно тези бури. Все още е рано да се анализира какво ще бъде въздействието на Брексит. Много професионалисти работят по тази тема. Сутринта Беше интересно така да прочетем, че Върховният съд в Обединеното кралство е решил, че парламента трябва да се произнесе в Обединеното кралство дали е, да се задейства е, члена за напускане на Европейския е, съюз, дали да се задейства член 50. Е, по този начин парлам... съдът е постановил водещата роля на парламента в това отношение. Следим развитието на нещата, които се случват практически в момента по този въпрос. После. Госпожа Гърлинг коментира supports the approach proposed by the Commission. Определени директиви и съответните планове за действие, когато комисията приеме съответното съобщение, ще го оценим и ще решим как ще се действа. Malta, um, this is, we get a tendency, we, we, we minister. За Малта, да, доста се повдиха въпроса. Аз преди да стигна тук много ме обучаваха да не забравям, че всъщност аз съм поел поста председател на съвета на Европейския съюз. Не съм министър на околната среда на Малта. Проблемите е, които се повдигнаха тук за ловуването в Малта и други, е, те ще бъдат е, обсъдени. По-нататък нямам нищо против да ги обсъдя с вас и в двустранни разговори, но не мисля, че трябва да се впускам в подробности тук. Няма да оставя така малтийски проблеми да ми повлияват по отношение на законодателството. Имаше въпроси от други депутати, свързани с енергетиката. Е, енергията е свързана с околната среда и е, напълно закономерно господин Валенсиас повдига въпроса за екологосъобразни мерки в е, тази комисия. Тези мерки ще бъдат обсъдени именно на срещата на върха по е, теология. Колегата ми, който отговаря за енергетиката в Малта, ще отговаря за тази тематика и на европейско ниво. Отбелязвам си въпроса и ще го предам на колегата. Господина Фронте, от зелените и от Италия. Аз го изслушах с слушалките, макар че разбирам италиански, и ще отговоря на английски. Той повдигна един много важен и любим наш въпрос за околната среда и, море, и въпроса с моретата и океаните. Ние сме разположени. Така че тази тема е изключително важна за нас. И както казах в моите коментари по нашите приоритети, въпросите с океаните, управлението, свързано с моретата и всички тези теми са основен наш приоритет. Ние ще обсъждаме въздействието на климатичните политики върху океанската среда, как, е, колко важни те могат да бъдат за, устойчиво решение, за устойчиви решения за създаване на растеж борбата за справяне с е, отпадъците и буклука в морската среда е също много важна тема. Тя ще бъде застъпена и на международни срещи, ще бъде и тема на международна конференция в Нью Йорк. Ние също ще участваме в определени събития в Малта а и в Нью Йорк. Аз лично ще имам удоволствието да присъствам на тази конференция на високо ниво и е, през лятото на 2017 ще се състои тя. А също ще има и много важна конференция в Малта, в Валета. Госпожа Конечно, извинете ме, ако произнасям неправилно имената ви. Сигурно ще откриете и вие, че ще е много странно произношенията на нашите имена. Аз лично изпитвам сериозни затруднения. Надявам се, че в близките месеци ще е, успея да се справя с този проблем, но сега си позволявам да поискам вашето извинение за грешките, които допускам, когато произнасям имената ви. Въпросът на госпожа Конечна е подобен на зададения от депутатката от Малта. If regulation, the proposed revision of it за регламента за споделяне на усилията. Това досие не е чак толкова старо, като схемата за търговия с емисии. Продължаваме да работиме по предложението, като целта е да постигнем един общ подход по, този, по това толкова важно предложение докъде се е стигнал съвета, работим с страните членки, за да се отмятат дискусиите. Две основни теми е, се дискутират. Първо, откъде да се тръгне и е, възможността за гъвкови разпоредби. Също така смятаме да работим и по досието за промяна на земеползването и горското дело. Следиме също как се развива темата отблизо и в Европейския парламент. Очевидно има много интерес към нея. Следим развитието й. Тук парламентът е съзаконодател, законодател, ние зависим едни от други именно така ще можем да вървим и напред. Това е един много демократичен начин да решаваме нещата. Следим в такъв смисъл какво се случва в парламента. И е, честно да кажа, За да не се повтарям, тъй като имаше въпроси, които бяха сходни, мисля, че до тук покрих всички основни въпроси председателката. Благодаря. Е, сега колегите е, също ще имат е, възможност да зададат въпроси господин Педър Гизен. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вас, господин министр. Имам уточняващ въпрос по една тема, както и още един въпрос по друга тема. Бих искал по-конкретно изказване от ваша страна по въпроса за схемата за търговия с емисии. Или сега, или през идните дни и седмици. Взехме решение според което на промишлеността се предоставят по-широки предпазни механизми, механизми за защита от изместване на източниците на въглеродни емисии. Това решение бе взето тук от нашата комисия. Това е много по-силно от решението на комисията. Едновременно с това не искаме да намалява амбициозността на целите ни за намаляване на емисиите. Както каза и господин Белет, и отрасълът на въздухоплаването трябва да поеме отговорностите си. Споразумението, постигнато на ниво ИКАО, не е достатъчно. Има и други предложения, които могат да си взаимодействат с новото предложение на комисията. Моля да подходите много сериозно към тях. Другата изключително значима тема е антимикробната резистентност. Тя спада и към вашия ресор. Европейският парламент с голямо мнозинство взе решение за това при използването на антибиотици в селското стопанство да се приложи стратегия за намаляване. Комисията предлага само регистриране на антибиотиците, които се ползват в селското стопанство. Ние пък предлагаме пределна стойност. В случай, че бъде достигната пределна стойност, трябва да се прилага стратегия за намаляване на ползването на антибиотици. Защо? Защото има много тясна връзка между здравето на животните и животните на хората. Наистина ви призовавам да се занимаете сериозно с този въпрос и да вземете предвид и позицията на парламент парламента по време на преговорите с съвета. Председателката, благодаря. Забравих да ви помоля да се вмествате в рамките по на една минута, ако е възможно, за да има господин министърът време за отговори. Госпожа Бонафе. Благодаря, Успех, господин Мист, министър. Поздравления за амбициозната програма на Малтийското председателство. Въпросите на миграцията и много други въпроси. Вече изредихте по изчерпателен начин приоритетите. Аз много се радвам от а, вниманието към кръговата економика. От една страна това е, е в интерес на околната среда, но и под, ще подпомогне конкурентно способността. Е, тази сутрин гласувахме е, доклад с голямо мнозинство. Докладът защитава амбициозна, но прагматична позиция. Ние трябва да работим за споразумение на първо четене. Общия подход на Малтийското председателство е усъвършенстван. Остава съмнение за някои позиции. И имам предвид е, целите и методите за изчисление. Предполагам, че тук е заложена карта доверието в Европа. Имаме нужда от ясна законодателна рамка, за да създадем необходимите условия. Госпожа Майстер има думата. Благодаря, госпожо председател. Господин министър, и аз ви благодаря за изложението. Имам два съвсем конкретни въпроса. И двата се отнасят до морската околна среда, тъй като работя активно в тази област. Първият ми въпрос се отнася до Международната морска организация. Говорихте за ИКАО, както и за решенията за схемата за търговия с емисии. Международната морска организация все още не е взела решение по този въпрос. Не е предвидено и нейното участие по Парижкото споразумение. Доколко ще работите за това и Международната морска организация да приеме критерии за емисиите от корабоплаването? вторият ми въпрос. 0,1% е пределната стойност за емисиите на сяра в Балтийско море, например, по директивата. Не би ли трябвало да се предвиди подобна пределна стойност и за Средиземноморието? Вторият ми конкретен въпрос се отнася до управлението на океаните. Господина Фронте вече каза не малко по въпроса, но тъй като Малта е с излаз на море, И като се има предвид, че господин Тръмп каза, че ще си постави по-малко амбициозни цели в рамките на Парижкото споразумение, че не иска да работи за околната среда, то какво възнамерява Малтийското председателство да предприеме по отношение на САЩ, поне по линия на научно-изследователската дейност и експертната работа? Господин Линц. Благодаря. Госпожо председател, господин министър, в уводните си думи се спряхте върху изпълнението на Парижкото споразумение. Говорихте най-вече за СТЕ и регламента за разпределяне на усилията. Аз работя по регламента за земеползването, промените в земеползването и горското стопанство. Вие казахте, че искате да постигнете напредък по този регламент. Бих искал да знам докъде са стигнали разискванията в съвета по този регламент. В средата на февруари аз ще изляза със своя доклад по него. Кои са основните според вас проблеми тук? Някои държави членки застават на много силна позиция. А какви са според вас акцентите в южните държави членки? Вторият ми въпрос е свързан с механизма за стабилност. 280 милиона 280 милиона тона, които са предвидени по регламента за споделяне на усилията и регламента за земеползването и промените в него. Благодаря за амбициозната ви програма, казва господин Данс. Много благодаря и за това, че целите за устойчиво развитие ще са сред основните приоритети на вашето председателство. Три кратки въпроса. Първо за палмовото масло. Политиката на Европейския съюз неодавна допринесе за разрастването по неустойчив начин на обема на производството на палмово масло. Това доведе до нежелани последици за околната среда. Неодавна излезе доклад сред научните среди, в който се съдържат подобни констатации. Ще направите ли така, че да се приложат в тази област критерии, основаващи се на устойчивост. Ще направите ли така, че законодателната ни дейност да не води до неустойчиви промени при производството на палмово масло? Един по-общ въпрос за настоящото положение в световен мащаб. Господин Тръмп ясно е, че няма да бъде на предната фронтова линия при опазването на околната среда и борбата срещу климатичните промени. Какво ще направите вие във връзка с това, като си има предвид, че наистина трябва да се борим с тези промени? Господин Ек, благодаря госпожо председател. Господин Ерера, благодаря, че ни отделихте от времето си. От името на Обединената левица желая успех на Малтийското председателство през едните 6 месеца. Имам въпрос за директивата за птиците и местообитанията, както и за лова на птици в Малта. Но по този въпрос вече говори друга моя колега. За това ще се спра върху друга тема. Знаете, че масовото животновътство също е голям източник на емисии на въглероден двуокис. Едновременно с това сте поставили борбата срещу измененията в климата сред основните си приоритети. Емисиите от селското стопанство вече са факт, но вместо да предприеме нещо по въпроса, Европейският съюз чрез сълскостопанската си политика продължава да работи за интензивиране на селското стопанство и по-точно на животновътството. Трябва рязко да се намали броят на отглежданите животни. Трябва да се преборим срещу масовото производство. Така ще допринесем и за решаването на проблема с антимикробната резистентност. Проявява ли Малтийското председателство достатъчна смелост? Ще бъдете ли достатъчно смели, за да промените парадигмата в областта на общата сълскостопанска политика или ще запазите статуквото? Благодаря, госпожа Шрайер Перик. Благодаря, госпожо председател. През едните 6 месеца приоритетите, които си поставяте за едните 6 месеца, са много удовлетворяващи за нас. Един от много важните за Холандия въпроси в момента е директивата за нитратите. Не знам дали господин министърът ме слуша. Благодаря ви, господин министър. Искам да повдигна един много важен за Холандия въпрос. Става дума за директивата за нитратите. Когато става дума за опазването на почвите трябва да се прилагат по-високи стандарти, но в Холандия положението е по-различно, отколкото в Малта. Има несигурност, проистичаща от дерогациите. Затова бих, искал по време, бих, бих искала по време на председателството си да обсъдите въпроса за предоставянето ни на дерогация през 2017 година, за да можем да подпомогнем нашите производители. Какво е положението към момента? В момента хиляди производители са в положение на много голяма несигурност. Zahvaljujem gospođo predsjednice. Zahvaljujem gospodinu ministru što je благодаря на министъра за това, че ни представи приоритетите на Малтийското председателство. Много се радвам, че в списъка на приоритетите фигурира и кръговата економика. Имам два конкретни въпроса. Не на последно място, защото Малта е сред онези държави членки, които имат проблем с депонирането на отпадъци. Малта е средземноморска страна, която изпитва проблеми с морските отпадъци. Проявява ли интерес Малта към подкрепа на нашето предложение – за намаляване на хранителните отпадъци с 50% до 2050 година. И това съответства и с казаното от Малтийското председателство за целите за устойчиво развитие. Моят въпрос е свързан с гласуването, което проведахме тази сутрин за класифицирането на отпадъците и тяхната иерархия. Този метод няма альтернатива. Интересуваме мнението на министъра и дали това ще стане част от е, програмата на Малтийското председателство и дали е, Малтийското председателство ще подкрепи нашата много амбициозна програма. Господин Флоренц. Благодаря. Добре дошъл, господин министър. Вие сте 55-я представител на председателство на съвета, с когато разговарям тук в нашата комисия. Можете да си представите, че до момента съм чул доста различни изказвания. Всички ние ще ви подкрепим през идните 6 месеца. Аз по-скоро се интересувам от това, какво ще предприемете спрямо комисията, за да се прилагат вземаните от съвета и парламента решения взехме решение за прехода към кръгова економика. Това е едно добро решение. Но ако още преди 20 години бяхме започнали да работим наистина за прилагането на решенията си, то сега щяхме да си спестим много работа. Има държави, сред които е и моята страна, както и съседни нам държави, които не работят достатъчно по въпроса. Няма нужда да сочим с пръст Румъния или България. Господин министър, моля, проявете достатъчна смелост, бъдете настойчив спрямо комисията, за да може тя най-накрая да приложи взетите от съвета и парламента решения. Знам, че не сте член на комисията. Искам да ви насърча за нещо. Немалко големи държави са излизали с гръмки обещания и не са предприемали нищо. Но редица малки държави до момента са постигнали немалко промени. Вие имате възможност всеки ден да настоявате спрямо комисията да прилага вземаните решения. Аз самият съм сълскостопански производител когато колеги като колегата Шая Перек излизат с някакви възражения, то аз мога да ги приемам. Но регламентът за торовете е от 1991 година. А Германия сега се подвежда под съдебна отговорност едва сега. Ако днес, например, надвиша ограниченията за скоростта, то още утре ще бъда подведен под отговорност. Моля да работите именно за това. Much, um, next... Благодаря, господин на е следващ. Благодаря. Използвам тази възможност да изразя съгласие с, с промяната в предназначението на земята. Досието беше изпратено от комисията в парламента. Аз съм докладчик за парламента и е напълно възможно да направим отстъпление от амбициите за измененията в климата. Това означава, че някой от нас ще трябва да полага допълнителни усилия и Лугосев придобива допълнително значение. Име, поради географското положение на Малта, вие имате най-малкото покритие, е, най- най-малък брой дървета в Европа. Това не е критика, но не забравяйте ролята на е, горите и на горското стопанство в е, борбата срещу изменението в климата. Надяваме се в парламента да подобрим предложенията за ЛУЛУСЕФ. Всъщност става въпрос из, за горското стопанство, което е много важно, всичко това, което можете да направите в интерес на горите, ще бъде много полезно. Госпожа Юса е последната. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко е, искам да спомена директивата за разпределяне на усилията. Комисията определи намаляване за текущия период от 2020 година и референтните години са 2016 и 2017. Сега, в, по време на кризата, емисиите бяха по-низки. Не знам дали този подход е много правилен. А, може би, когато формулираме целите за 2020 година, им трябва да имаме предвид това, що се отнася до компенсациите за земеползването и залесените области, емисиите трябва да бъдат отчетени. Тогава, когато има съкръщения от една страна, количеството емисии въглероден двуокис трябва да се компенсират но механизмът за гъвкавост е повече на книга. Бихте ли ни казали нещо повече за това как смятате да приложите това на практика? И така, господин министър, заповядайте. Доста широк кръг въпроси. Ще започна с по-лесните. Сега по въпроса за Доналд Трамп и позицията и изпълнителните заповеди, които той подписа и назначенията, които направи без съмнение, те ще дов... може би те ще доведат до оттегляне от споразумението в Париж, Съединените щати дадаха сериозен принос към успеха на това споразумение и влизането му в сила. Спомня също така съобщението от САЩ и Китай преди споразумението. За пръв път най-големите емитенти, на които се падаха 43%, поеха ангажименти. Много е трудно да предвидим промените в ангажиментите на САЩ. Европейския съюз определено ще трябва да е готов да функционира в различна геополитическа среда. Така че коментарите за сериозни геополитически промени предстоят трябва да се имат предвид и Европейския съюз трябва да предприеме нещо в тази насока. И беше зададен и е, важен въпрос от господин е, Давор е, за пакета за отпадъците. Досие, по което работата върви гладко, що се отнася до нивото на амбиция. Председателството на съвета обсъжда различни варианти за амбициозен подход. Тези варианти се обсъждат в съвета. В момента ние сме в ръцете на държавите членки по въпроси, отнасящи се до хранителните отпадъци. Този въпрос е, е на окончателния етап в парламента и ние ще трябва да му обърнем допълнително внимание. Бяха направени коментари от Петър Лизе за някои аспекти, които са доста специализирани, експертни. Е, и той е прав да е, иска да навлезем в детайлите. Отбелязах вашите въпроси. Що се отнася до въпроса продуктите, ние ще консолидираме позицията на съвета и ще се стремим към амбициозен характер на предложението. Що се отнася до събирането на данни и стратегии за антимикробната резистентност, много е важно да разполагаме с пълна картина за антимикробната резистентност – ще разгледаме измененията на Европейския парламент от експертна гледна точка е, в е, е, процеса на формулиране на преговорния мандат на съвета. Госпожа Бонафе положи огромни усилия за пакета за отпадъците – Очевидно досието върви към успешен край на, парламент, на ниво парламента. Днес ще бъде последното гласуване. Ще знаем каква е окончателната позиция на парламента. Ние работим в съвета с всички държави членки, за да се постигне напредък по всички въпроси, това число ключовите дефиниции, целите и изчисленията. отчитам позицията за значението на Лулу СФ. Е, то това е въпрос, на който трябва да се обърне особено внимание, ако искаме да постигнем целите си. един от въпросите, към които парламента ще е, обърне сериозно внимание е ролята на държавите членки, тъй като това е основата за бъдещи дейности в тази област. Съветът по отношение на гъвкавостта не е стигнал до окончателна позиция за 280 тона. 280 милиона тона този въпрос трябва да се разглежда в, в общия контекст на гъвкавостта и разпределенето на усилията. Европейския съюз за първи път ще поставя акцент на въпроса за кредитите. Благодаря на господин Бранан който проявява конкретен интерес към това досие. И накрая въпроса за нитратите. Мисля, че тук си имаше предвид Холандия. Разбирам тревогите. Съветът има желание да анализира унези становища и доклади, които ще бъдат разработени, но очевидно измененията за нитратите все още не са представени. Ще зависи от комисията дали ще настоява за изменение. Но въпросът може да се обсъжда на ниво съвет. Повдигна се и въпросът за интензивното земеделие. което е съществен фактор за измененията на климата. Що се отнася до земеползването? Понякога можем да гледаме на земеделието като форма на земеползване. Е, можем е, да гледаме на него от е, гледната точка на ОСФ. отбелязах това, което каза парламента за изпълнението. Да, е, структурите на Европейския парламент са демократични структури. Е, е, съветът е свързан с председателството, което е, е посредник. Е, в парламента има различни групи със свои приоритети. и Процесът е демократичен още по-демократичен, отколкото в националните парламенти, тъй като има един субект, в който влиза 28 държави членки, но това е цената на демокрацията. Чърчо някога казал, че демокрацията не е идеална форма на управление, но е най- добрата, която човечеството е измислило. Така че търпението и дипломацията а, са от ключово значение на този етап. А, е, ще приключа, като ви благодаря за конструктивните въпроси и е, се надявам да продължим да работим заедно. Благодаря много, господин министър. Желая ви успех, можете да разчитате на нашето сътрудничество. Надявам се, че можем и ние да разчитаме на вас. Аплодисменти за министъра. С това приключихме заседанието за тази сутрин. Ще се видим в